Едно уточнение. Има едно уточнение, свързано с текст, прият от Европейския парламент за директивата за Европейски парламент, на Европейски парламент и съвет от 23 април 2007 година за потребителските кредити. Както и за регламент 28102 на Европейската общност във връзка с член 216. Това искане за уточнение се приема, ако а, до 48 часа 40 души, а, членове на Европейския парламент, не изразят а, своето възражение. Благодаря.